So meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde jetzt Уважаеми дами и господа, нека да започнем. Е, тъй като някои от точките в дневния ред ще трябва да... Muito boa tarde, нашето последно заседание преди вакансията в последната пленарна седмица и аз ще се опитам да бъда възможно най-ефективен в нашата работа. Предвид дневния ред искам да кажа, че точките 4, 6 и 13 се отлагат, е, защото е, Bom, muito boa tarde. Vamos tentar outra vez, parece ter havido aqui um problema com o microfone. Muito boa tarde. O ponto 4. Искам също така да ви... Esse. Can. Muito bem. Uh... Работата ни ще започне утре в 9.30 часа. Ако нямате бележки по дневния ред, много ви моля да приеме дневния ред, що се отнася до съобщения на председателя. Аз нямам съобщения, нямаме и приемане на протоколи, така че преминаваме директно към точка трета. Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела. Докладчик е колегата Тадел Свевка. Моля, Тадел, сдавам ти думата. Mamy юж taką трохе вакацийно атмосфера. Благодаря, господин председател. Вече се чувства лятото, но все пак има все още една важна точка, по която ни е необходим напредък. И се надявам, че колегите са получили проекто доклада, който вече е преведен на съответните им езици. Проблем а, с превода на немски ли има? Можем ли да опитаме отново? Надявам се, надявам се, че вече сте получили превода на проекто доклада ми. Следователно ще ни бъде по-лесно да работим съвместно по него. Все още ни очаква дискусия днес по Брюксел 1. Добре, немски работи, а испански, италиански не работи. Някой може ли да ни помогне? И така, нека да започна отново от начало е, и да кажа, че се надявам, че сте получили доклада на съответните ви езици и че ще ни бъде по-лесно да работим съвместно. Искам да повторя, е, че се очаква още един обмен на мнение по Брюксел 1. Е, по който се е, регулират въпросите е, за юриспруденцията на търговски и граждански съдилища, поради което не искам да правя дълго встъпление към евентуална дискусия. Вместо това искам да се спра на няколко ключови въпроса, защото ще имаме и друга възможност да обсъждаме въпроса. първо на 20 септември е, по време на workshop и после, когато обсъждаме е, измененията. Така че е, ключовите въпроси, които искам бегло да засегна днес, са следните. Най-важното нещо, което е свързано с е, е, този въпрос е, е отмяната на екзекватурата. На второ място е, изключването на спорни резолюции и накрая позоваването на е, Брюксел 3 спрямо трети страни. Нека да започнем с екзекватурата. Е, както се спомняте, Европейската комисия предложи след дискусия по зелената книга, която се проведе тук в парламента, е, се предложи пълна отмяна на процедурата по екзекватура чрез въвеждане на пълно автоматична процедура. Искам да кажа, че това се отрази на съдебните решения е, в страните на происход там, където се приема такова решение и автоматично се признават тези решения във всички останали държави членки, е, като си има предвид, е, че е, препис от съответното решение е изпратено в, надлежната, в надлежна форма до съответните съдилища. Вследствие на което съдебните решения трябва да се спазват в решенията на, в страните на екзекватура в същата форма, в която решението е признато в страната на екзекватурата. Предвид предвид процедурата на, по екзекватура, всеки трябва да се увери, е, че е, е, е, страните по делото имат възможност да изложат е, е своите позиция. За това в член 45 комисията предложи следната формулировка. Ако една от страните по спора е участвала в е, съдебния процес в страната на происход, може да поиска разделение на решението в страната страната на происход при е, случаи, при които е, страната е, не е била надлежно уведомена за това, че започва съдебното производство. Ето защо не е могла да си подсигури защита на делото. Тук може, разбира се, да става дума за форс-мажорни обстоятелства, поради които е, съответната страна не е могла да присъства на делото и е, да защити позицията си. Разбира се, всяка страна винаги има такова право, но отговорността и разходите е, си остават за страната, срещу която е заведено производството. Има и възможност за обжалване в страната на екзекватура, е, но е, там имат много е, строги условия. Има позоваване на принципите на публична политика в съответната страна. По член 43 и 46 дадена страна може да се обърне към съда в страната, където се изпълнява съдебното решение, в случаи при които изпълнението на решението е против основната основните правила на честно производство или ако решението не съответства на предварително взети подобни решения в страната на екзекватура или в държави членки или в трети страни или по дела, които са подобни или идентични с идентични страни по делото. Така че принципа за честно производство е приемлив и това трябва да се прилага, но не трябва да се разглежда като замяна на необходимостта да се съобразяваме с публичната политика. Искам да напомня нещо, което вече казах когато става въпрос е, за е, право е, на избор на компетентен съд при договори за потребление, само страната на происход и съда в тази страна е компетентен. Това е важно за потребителите. Именно това казвам във връзка с позицията на комисията да предвиди изключения. Тоест, къде екзекватурата ще се запази. В две области, съобразно предложението на комисията. Е, първата област е свързана с клевета, а другата е свързана е, с активен иск, е, с колективните искове. В доклада аз съм съгласен с някой от доводите, независимо от това обаче предлагам да не се прилагат изключения и дори те да бъдат отменени. Независимо от това обаче аз все още изпитвам сериозни съмнения във връзка с отмяната на процедурата по екзекватура, във връзка с колективните жалби, колективните искове. Колективните искове. Това обаче предполага предлага е, нова дискусия. Имам предвид дискусия както в нашата комисия, така и в разговори с комисията и с съвета. И е, трябва е, отново да се зададем въпроса дали екзекватурата да не бъде запазена при колективните искове. Нека сега да преминем към втория въпрос разширение на стандартите за юрисдикция при спорове, при които ответника местоживението на ответника е в трета страна, извън Европейския съюз. А, мисля, че въпросът е доста сложен и има своите заслуги. Лично аз не виждам проблем да одобрим подобно решение. Независимо от това обаче аз смятам, че до сега не е проведен политически дебат в Европейския парламент а освен това трябва да проведем дискусии с съвета. Е, е, като имаме предвид е, какви биха били последиците от въвеждане на подобна формула по такъв въпрос. След Зелената книга, която, докато изготвяхме доклада, ние посочихме, че няма последици, които да са чувствителни сега. Ето защо специално по този въпрос пред предлагам сега да изчакаме и да не разширяваме е, нашата съдебна практика към три страни. Е, това е, въпросът не е свързан с самото съдържание на въпроса, а с политическия му аспект. Третия въпрос, който споменах, това е изключването на арбитраж. Съобразно с резолюцията на парламента от септември 2010 година, аз изключих да се изключи арбитража, именно защото се преразглеждаше функционирането на Брюксел 1. Аз лично не смятам, че арбитража по новите конвенции от 85-та и Женевската конвенция от 61 година, и е, страните по тези конвенции са всички държави членки на Европейския съюз. И това е, до тук добре. Независимо от това обаче, аз не смятам, че арбитража трябва да се изключва тук. И резолюцията от е, миналата година съвсем ясно отразява моята настояща позиция по този въпрос. Разбира се, тук възгледите са различни. Аз сега юрис ли, не знам, юридическа, политическа, научна ли е дискусията. Трябва да имаме една съвместна дискусия и да продължи обмена на мнение по този въпрос. Скъпи колеги, искам да подчертая, че преработката на Бруксел 1 и преразглеждането на Бруксел 1 трябва да бъдат много задълбочени, защото това е един от законите, е, при които общностното право е, е, работи чудесно. Дори бихме могли да кажем, че до сега нямаме никакви забележки, никакви резерви. Независимо от това обаче, ако има някакъв закон, който се прилага чудесно, трябва да сме сигурни, че не го нарушаваме и не му вредим по някакъв начин, а по-скоро го подобряваме. И за това трябва да внимаваме да не отидем твърде далеч и да не се намесваме в приложението на закона. Разбира се, аз оставам открит към вашите предложения и забележки. Открит съм за дискусия с комисията и съвета и се надявам, както и при други подобни случаи до сега, и този път е, да е, е, изработим в края на краищата съвместна позиция. В заключение искам да предложа срока за предлагане на изменения да бъде 21 септември, т.е. един ден след уркшопа, който ще организираме. Към мен е, беше отправена молба е, този срок е, да бъде съобразен с мнението на специалистите, чиято мъдрост и познания трябва да бъдат използвани, за да можем да изготвим надлежно измененията. И заради това на 21 септември до 12 часа предлагам да бъде срока за измененията. Господин председател, очаквам вашите мнения. Благодаря, господин докладчик. Давам думата първо на колегата Сперони. Благодаря, господин председател. Като цяло съм съгласен с изложеното от докладчика, тъй като докладчикът спомена, че ние трябва да бъдем прецизни, аз бих отбелязал, че поне в италианската редакция на текста се говори за домисил, т.е. за местоживеене. Т.е. при физически лица трябва съответното понятие на италиански да звучи по друг начин, а при юридически лица също не трябва да се е, използва понятието седалище, а друга дума на италиански. Това за пояснение. Колегата Тайних. Да, колегата Свивка каза, че системата в момента функционира много добре и при първото разискване по тази тема аз изказах моите генерални резерви за пълното премахване на обществения ред. Обществения ред в случая служи само за обхващане на 5% от случаите, а всъщност става дума дори за 3%. 3% от случаите трябва да бъдат елиминирани. Имам предвид е, случаите, които не са приемливи от е, съответния друг правов ред и които трябва да бъдат бъдат елиминирани. И сега колко време се изразходва за процедурата по признаване, това мисля, че не е много е, голяма продължителност във времето като процедура, така че според мен няма нищо, е, което да подкрепя премахването на обществения ред. Казвам тези малко случаи е, трябва да бъдат обхванати. Това е както при въздушна възглавница. Аз мисля, че е, ние я купуваме, а тя се използва само един, е, в един от 10 000 от случаите, въпреки това обаче не се отказваме от нея. Аз описах друг случай, който сега няма да повтарям, но като се има предвид е, колко шум се вдигна около това и когато аргументираме с правовия ред и един единствен случай да има и веднага има негативно отношение към този правов ред. Един гръцки съд, примерно, примерно ако направи дадена грешка, как това би се възприело в Германия. Т.е. вредата, която би възникнала, ще занимава съответния съд. Това се случва непрекъснато и е, аз мисля, че погрешно решение, ако бъде признато в е, друга страна, опасността за това е много голяма, много по-голяма опасност, ако запазим сегашната процедура. Сега за групите случаи, за колективните искове и въобще цялата система на колективни искове. Аз не бих искала тук да се премахне обществения ред, защото това би нарушило до голяма, би било в голямо противоречие с правовия ред в Германия. И е, ние видяхме, достатъчно случаи, в които имаме обещетение по наказателни дела. Ние не познаваме такава фигура, ние познаваме само възстановяване на материални и нематериални щети, обаче няма наказателен характер, който да води до такива огромни суми на обещетенията. Ние не бихме искали да включим подобно нещо, защото то би изменило поведението на адвокатите. Те биха се държали по различен от обичайния начин. Като имам предвид френския правопред, там а, имаме едно общо обещетение на близките в германското право, например. Ако дъщеря загине в пътно-транспортно происшествие, майката има право на обещетение. Става дума за материално и нематериално обещетение на вредата. Т.е. всеки близък, който е засегнат от смъртта на свой близък, има право на подобно обещетение. Това би попаднало обаче под обществения ред, защото а, подобна теза е чужда на нашето германско право. Така че ние не можем да бъдем съгласни с а, всичко, което съществува в а, чужди правни системи. Аз не искам да навлизам в детайли. Разгледах днес накратко измененията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 пледирала за отпадане на обществения ред. Поне в някои области той трябва да се запази и трябва наистина да си помислим какво печелим от това. Няма да се този начин. В обикновените случаи то ще бъде бързо, но трябва да се запитаме какво всъщност печелим, защото да се каже, че се доверяваме на чуждата правна система, това също не може да се приеме. Значи, ако има вреди, то тогава случаят ще бъде бъде раздут в пресата, в медиите, ще е, има сезиране на министра на правосъдието и щетата би била много по-голяма, отколкото ако ние запазим за няколко години обществения ред и изчакаме хармонизацията след около 5 години. Благодаря. Аз е, също съм се записал в списъка на изказващите се и искам да кажа няколко думи за колективните искове, а също така и защита на е, личните права. Когато става дума за втората тема, ние тук е, обсъждахме доклада на колегата Уолис и това е централен проблем. Е, и в миналото, и сега. Ако допуснем да отпадне екзекватурата по този въпрос, тогава възниква огромна опасност от съдебен туризъм. Подобно е състоянието и при колективните искове. Докато има европейски хоризонтален инструмент и известна степен на хармонизация, то ако отпадне това, ще има в много голяма степен съдебен туризъм. Така че аз по-скоро тендирам към мнението да бъде оставена екзекватурата тук. Тя може да бъде премахната в всеки момент, в който имаме общ единен хоризонтален европейски инструмент за колективни искове, когато се създаде директива или по конкретния въпрос бъде постигнат напредък в уредбата за деформейшн. И сега аз си спомням дебата по доклада на госпожа Лолис. Това е нещо, което ние сме обсъждали от години наред, също така и в померителна процедура не сме намерили задоволително решение, така че аз тук съм малко е, резервиран, ако мога така да се изразя. Сега госпожа Вегнер и след това комисията. Колегата Регнер. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика господин Звевка, че що се отнася до крайния срок за измененията, той е предвиден за датата след заседанието на работната група има смисъл да изслушаме експертите по колективните искове и разбира се, преди това също можем да формираме наше мнение, но все пак е добре да ги изслушаме, за да променим съответно нашите изменения. Сега, що се отнася до премахване на екзекватурата, колективните искове, аз лично Нямам окончателно мнение по този въпрос. Разбирам абсолютно резервите и в двете посоки. Аз лично бих казала, че ако премахнем екзекватурата, то тогава защо да се допуска изключение при колективните искове? Те са свързани с много разходи и в крайна сметка можем да намерим едно по-просто производство, особено когато става дума за организации за защита на потребителите. От друга страна, след като проучих всичко, което е, е на лице като открити въпроси, аз е, напълно разбирам, че трябва да проявим повече предпазливост. Аз е, повече или по-малко в момента е, напълно разбирам резервите, които съществуват. Съжалявам, че непрекъснато се е, извършва позоваване на това, че е извадена хартата на основните права и това трябва да бъде свързано с е, подсъдността по трудовите дела и е, аз мисля, че доклада трябва да бъде прочетен по-точно, за да се вземе отношение по подсъдността. Аз мисля, че ние трябва да направим абсолютно всичко, което в бъдеще да ни даде възможност е, да променим изкубите и да е, не се използва формата, която се използва сега. Аз искала да кажа, че е, съжалявам, че липсват е, санкции и тук е, трябва да си помислим доколко са ефективни съответните разпоредби и доколко са приложими. Така че в този смисъл се радвам на следващата дискусия и на работната група, която ще а, ни даде възможност да допълним нашите познания. Колегата Буду и след това комисията. Благодаря господин председател. Първо искам да приветствам докладчика. Смятам, че основният принцип на този доклад е бил много правилно разбран, идентифициран, но не трябва да има а, обжалване. И особено когато причините а, са свързани с общественият ред. Защото ние имаме ни същи ценности, едни същи принципи и съответно еднакви или сходни дефиниции на общественият закон. Така че трябва да се вземат предвид условията, за които говори доклада. Трябва да се изключи този арбитраж, защото той е извън съдебна, извън правна процедура и не трябва да се включва в този доклад. Този доклад трябва да засяга само съдебните решения. Благодаря. Благодаря комисията. Представителят на комисията. Yes, uh, thank you, chair, and good... Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря на господин Джевка. Приветстваме вашия доклад. И е, сме съгласни с точките, които вие сте разгледали. Това наистина са според нас също най-важните елементи. Нека да напомня само по какви причини комисията направи предложението и как е, го виждаме ние. Първо, относно примахването на екзекватурата, приветстваме е, вашата подкрепа ние направихме една оценка на въздействието и там ни стана ясно, че тази процедура отнема време и средства и поне на първа инстанция не служи почти за нищо. Защото това е един вид формалност, проверка на документите. И само представлява е, допълнителна тежест, административна тежест за свободния пазар. Относно премахването на екзекватурата ни има е, един мандат, който съветът е дал през 1999 година е, относно премахването на екзекватурата. Вече сме обяснявали преди, какво представлява това и защо го правим. Това не означава, че само ще премахнем излишните административни тежести които са, и процедури, които са от живелица, но също така това означава и взаимно признаване между държавите членки. Това показва степента на взаимно доверие, което е донесла интеграцията. Какво направихме? Разгледахме много внимателно различните степени на които може да бъде отказано съдебно решение от друга държава. И съответно видяхме дали имаме нужда от екзекватурата или дали можем да намерим друго решение. И така както и господин Цевка каза, няма нужда вече да се контролират юрисдикциите на чуждестранните съдове на друга държава членка защото тези съдилища също са правно задължени от общностното право. Ние, така че няма смисъл да имат допълнителен такъв контрол. Той е безсмислен. Как защитаваме в такъв случай нашите граждани? Задължаваме а, съдът на държавата от происхода да проверява екс-официо дали а, тази, неговата юрисдикция се отговаря на правилата за изпълнение. И ако наистина има такова, такова съответствие, няма нужда от допълнителни контроли. Ние направихме това проучване много внимателно, много детайлно и Европейския парламент също участва и се стана ясно, че наистина тази а, процедура се налага само когато има наистина, така да кажа, да ги наречем дефекти в съдебната процедура на държавата, на съдебното, съдебният процес. Докато не такъв е случая сега. И ние в Европейския съюз имаме вече допълнителна, има достатъчна защита, достатъчна хармонизация на законите и няма нужда на практика да се запазва такъв подобен контрол. Именно за това решихме да процедираме така. Ако запазим всички контроли, които съществуват сега, ние всъщност отиваме към повече формализация, а не към практика, не към прагматичност. Затова поискахме премахването на екзекватурата, защото това е знак за интеграция на Европейския съюз и се намаляват контролите, които съществуват сега. А ако запазим контролите, тогава се питаме каква въобще, е, какъв е смисъла от премахване на екзекватурата. Просто ще трябва да се запазим. Нещо друго. Относно прилагането на правилата на а, регулациите от трета държави. Това е свързано с достъпа до правосъдие. Достъпа до правосъдие за европейските граждани, за европейските компании, когато те се занимават, когато те всъщност са в взаимодействие с партньори, които не са от Европейския съюз. Какво става тогава? Първо, един набор от правила, европейските, на Европейския съюз, за защита на нашата страна и други правила, които всъщност защитават хората извън Европейския съюз. Какво обаче се създава с тази двоенственост? Това означава неравен достъп до правосъдие. Например, ако френска компания а, има за бизнес партньор румс, а, руска компания, компания и ако има проблем между тях, френската компания ще подаде жалба, примерно, пред Европейски съд. А, италианска компания, ако има, примерно, с, бизнес с руска компания, може пък да се окаже, че няма такъв достъп. Така че става едно не равно прилагане на законодателството и на достъпа до законодателство до Европейския съд. Именно за това ние трябва да гарантираме равни условия на достъп до Европейския съд за всички страни когато тези участници, тези е, страни в процеса са жители или компании на Европейския съюз. И създавайки такива еднакви правила за международното законодателство, идеята ни е всъщност да имаме ясни, прозрачни правила, а не да имаме 27 различни набора от правила. И още нещо, към което искам да привлека вашето внимание – разискваме много интензивно напоследък новите права за потребителите в директивата за потребителските права. Хубаво е да имаме права за потребителите, но Европейският закон не осигурява достъп на нашите граждани, за да се приложат на практика тези права. Защо тогава ние говорим въобще за нови потребителски права, ако съответно те не са подкрепени с нужния достъп до съда? Какво става? Когато тези граждани или потребители всъщност а, имат за партньор и водят, примерно, някак, имат някакви сделки с а, трети страни, тогава нашите закони в крайна сметка не се прилагат. Така че нека парламента да вземе предвид всичко това, когато решим дали ще налагаме нашата юрисдикция и за а, такива страни а, по съдебни решения, които са с. А, думи сил, които са с ами, служителство в трети държави. Мисля, че всички тези въпроси са разисквани вече, няма ни почти нищо ново и наистина съм съгласна, че наистина трябва да продължи този голям, широк политически дебат, но още веднъж казвам, ние проведохме много задълбочено проучване, което можете да видите на сайта на комисията. Относно арбитража, нека да кажа нещо. Комисията не е предлагала да се включва арбитража в регламента. Това ще бъде напълно неприемливо, защото арбитража няма нищо общо с държавните съдилища в този случай. Това, което е важно, е координацията между съдебните процедури и процедурите по арбитража от друга страна. Виждали сме така го показа и оценката на въздействието, че настоящата регулация позволява отделни страни по спора да прекратят, да, да блокират арбитража, когато, примерно, това е възможно. Така че понякога има дори злопотреба с тази процедура. Така, това е риск, който вече съществува. Така е показано и в оценката на въздействието. И именно за това Именно понякога а, стават такива проблеми. Никой не може да спре някой да сезира, примерно, съда или да упражни правата си. Най-важното е да сме наясно какво трябва да направи един съд. И да точно това ние искаме да постигнем, да се реши кога трябва да се прибягва до арбитраж или кога до стандартна съдебна процедура. Разбира се, ние ще продължим да се сътрудничим с вас, оставаме отворени за дискусия, ще търсим кое е най-правилното решение в подобен случай, но едно нещо е ясно. Не трябва да ограничаваме свободното движение на а, съда, на съдебните решения в Европейския съюз само защото има някои процедури, които са извън оплата на нашата директива. Когато има едно свободно налагане на решението, на съдебно решение в Европейския съюз, дори и ако няма процедура по арбитраж, смятаме, че е, това решение трябва да може свободно да бъде валидирано в Европейския съюз. И има само няколко ограничени случаи, когато е, трябва да има такава процедура по арбитриране и когато ще трябва да има добра координация между стандартните процедури и арбитраж. Това са основните неща. И ще бъдем много щастливи, ако можем да си сътрудничим с вас, да присъстваме на този воркшоп или ателие и е съответно да имаме едни добри резултати през следващите няколко месеца. Благодаря! Благодаря. Накрая давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за интересните забележки по време на дебата. Искам да благодаря също и на представител на комисията. Защото имаше елементи, които до днес не бяха доизяснени и се радвам, че успяхме да постигнем съгласие по доста от тях. Това са много точни решения. Например, що се отнася до колективните искове, ще имаме възможност и утре да дискутираме, защото утре сутринта ще се занимаваме с тази тема, а ще има и друга възможност за обмяна на възгледи относно Брюксел 1 и евентуално дали ще го вземем като изключение или не. Що се отнася до клеветата, аз все пак бих бил за заличаването на това изключение – а да се запази принципа на обществената политика. Мисля си за този принцип, защото а, Защо? Най-вече заради съдебният туризъм, който се случва и днес. Относно арбитража, Да, надявам се да се върнем на този въпрос и през следващите няколко дни. А що се отнася до разширяване на приложното поле и за трети държави, е, съгласен съм, че няма да има проблем с решенията на държавите членки. Така както каза Александра Тейн, те не са винаги напълно съвместими едно с друго. И не винаги се тълкуват еднакво от всички. Но най-големия проблем е, когато имаме съдебно решение от трета държава. И все още има, както виждате, проблеми, които трябва още да разискваме, така че ние се надяваме да имаме допълнителни дискусии по време на това ателие. Благодаря. Благодаря на докладчика. Срока за измененията е 21 септември. Така както го обявих, сега в точка 4 разискването по нея се отлага. Стигаме до точка 5. Това е докладът на Лехнер. Курт Лехнер, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Първо, Искам да изкажа благодарност на колегите, които внесоха много голям брой изменения и в тези изменения се съдържат много ценни предложения. А, също така видяхме и формулиране на текстове, от ние можем да постигнем един много добър резултат. Искам да посоча, че първо желая да кажа, че в този сектор има конфликт на целите и за това искам първо да стигна до основните решения и всички изменения, предложения, които в рамките на основните решения биват подадени. Т.е. става дума за обичайно местопребиваване, приложимо право, право на избор, е, предаване на случая на друг съд. Всичко това са всъщност е, основни положения, към които се придържаме, но има е, колеги, които смятат, че трябва да се прилага член 81, защото той може да има отношение към брачното имущество. И мисля, че независимо от това, дали е, ние ще се позовем на е, семейното имуществено право, е, все пак е, м, искам да посоча, че е, тук е, трябва на първо място да изберем европейското тълкуване, а не тълкуването спрямо националните законодателства, що се отнася до компетенциите. Сега за основните решения. Тук измененията винаги кръжат около този въпрос. Имам предвид въпроса за обичайното местопребиваване. Аз смятам, че това е изключително важно за много страни, също и големи страни, като Германия, Франция, Италия, Полша. До сега е, действаше за тях гражданството, те трябва обаче да внесат промени и да кажат или ще го направим или не. И всъщност това решение в даден момент беше взето и парламентът, виждам, че колегата Гагани е до мен при обсъждането по зелената книга, той също взе отношение по този въпрос. Естествено, Естествено, това е сигнал за всички останали въпроси, открити въпроси в Европа. Повтарям, когато става дума за правото да издръжка, е, уреждане на отношенията с децата след развод, винаги е, нещата се въртят около тези въпроси и европейските граждани ще трябва да приемат е, новите неща. Колегата Сперони, той посочи вече някои неща по този въпрос и няма нужда да ги повтарям. Те бяха казани в дискусията. Имаше последователни формулировки, както по отношение на а, приложимото право и на гражданството. Смятам, че има и изменения, на които трябва да обърнем внимание, като тези на колегата Лолис или на колегата Регнер, които предвиждат въвеждане на срокове. Искам още веднъж да кажа, че преди няколко години самият аз виждах нещата по друг начин и с времето когато беше внесено предложението за регламент, а и при обсъжданията на Зелената книга, аз винаги се занимавах с въпроса как можем да изработим предложение за обща европейска уредба, която да отговаря на правната яснота, на изискванията за правна сигурност, а сега, що и най-вече изискването за прости процедури, които да се разбират у гражданите. Тоест там да му се каже, че там където има обичайно местопребиваване, там ще бъде и приложимото право, така че хората да могат да разберат за какво става дума. Сега, що се отнася за бързината, трябва възможно най-бързо да може да бъде сезиран компетентния съд и това е от важно значение, когато става дума за случаи за наследство, но също и за други случаи, например брачната имуществена общност. Мисля, че не би трябвало да внасяме промени тук. От моя гледна точка това се отнася и за клауда за изключение, която беше предложена от колегата Уолис, доколкото знам в англосасонското право това е разпространено, а именно в изключителни случаи да се получи друг резултат все пак. Аз обаче смятам, че това би повдигнало нови въпроси и би поставило под въпрос простотата, т.е. упростяването и бързината на производството. Сега, що се отнася до а, м, запазената част от наследството, то може да се разгледа в рамките на обществения ред, орда публик, това е решение на съответното правораздаване, но не може да се е, приложи това за приложимото право, защото ако обвържем запазената част от наследството с е, гражданството, то тогава всеки е, съд е, ще трябва да разглежда запазената част от наследството, което би осложнило ситуацията. В тази връзка бих искал да посоча, че най-вече за страните, и това в бъдеще ще се отнася за м, така наречените нови държави членки, като Польша, Чехия и други, където границите е, дълго време не са били отворени, т.е. в бъдеще е, е, това ще се отнася все повече за граждани на трети страни. Е, участи в Германия те допускат прилагане на шарията. И е, това би опростило е, до голяма степен работата на съдилищата в нашите страни, така че мисля, че е, нека да си останем при тези основни решения. сега, е, измененията за обичайното местопребиваване, тях сме ги обсъждали много. В действителност тук възниква въпроса има известен брой случаи, те не са много и те вълнуват колегите или по-скоро хората. И имам предвид случаите, в които някой пребивава временно в друга страна. Да речеме, работи временно в Брюксел или пък в Великобритания или в Германия. Тоест, това временно местопребиваване се свързва основно с работа. Господин Берлингуер направи предложение изрично да се посочи там, където е, професионалната сфера и частната сфера са на едно и също равнище. Не можем да кажем обаче къде точно е центъра на жизнен интерес, но трябва да се приеме, че той е в е, частната сфера, тоест по местожива, местоживеенето на съответното лице и на това трябва да се предаде по-голяма тежест при оценката на различните позиции. Знаете, че частната сфера винаги има приоритет в такива случаи. Мисля, че хората ще свикнат с това. И искам да добавя, че е, сега навсякъде е така. Един полски гражданин, един германски гражданин, който работи и живее в Белгия, извинете, който живее в Белгия, австрийски гражданин, който в Брюксел живее и почине в Брюксел, е, фактически е, при наследяване ще се прилага спрямо него бългийското право. И ако е Великобритания, също, обаче там той няма да има избирателни права. В бъдеще обаче ще има такива на територията на цяла Европа и мисля, че това е на белек на напредък. Сега, що се отнася за компетенциите, за правните дефиниции и на а, прехвърлянето на случаи, смятам, че всички изменения са в либерален дух, издържани. Виждам, че колегата Берлингуер... Колега, чувате ли ме? Аз е, Току-що казах, че благодаря много за изнесеното от вас изменение, що се отнася до обичайното местопребиваване, че там се е, отдава голямо значение на личната сфера, на частната сфера и смятам, че тук можем да намерим компромис, така че да дадем е, приоритет на тази ценна идея. Имам впечатление, че ние мислим в еднаква посока и че като цяло това е въпрос на прецизност, на елегантна формулировка, така че ние да се споразумеем в крайна сметка. Искам да се спра на Глобек. Има тук изменения, е, разбираемо от британски колеги, като искам да добавя, че това не е само е, въпрос, който вълнува британците, но и германците. Но мисля, че във формата, в която е внесено изменението, то няма изгледи за успех, защото просто би означавало, че при дарения, извършени при живе, имам предвид наследственото право, по принцип създава проблем приложимото право и всички опасения, които са свързани с запазената част от наследството, наистина ще излязат на преден план – че примерно ако някой смени обичайното се местопребиваване и извърши дарение и след това върне, е, смени обичайното си местопребиваване, то тогава вече ще има доста резерви към една такава практика. Това, което мога да си представя, е нещо, което е, всъщност е, ми хрумна през последните дни, а именно е, всички дарения, които вече са изпълнени до влизането в сила на регламента, за тях да се прилага до, до сега действащото право. Ако някой днес извърши дарение по германското право и по британското право а след пет години почине и последното му местопребиваване е в Италия, тогава ще се прилага италианското право, така че дарението от днес, е, извършено към него тогава, ще се прилага италианското право, но тук можем да предвидим изключения, като кажем всички дарения, извършени в миналото, трябва към тях това е лично моя идея, не съм извършил проверка, та трябва към тях да се прилага правото така както го описах. Разбира се, ще се посъветвам и с експерти. Сега има редица членове, в които се повтарят доста неща. Значи, ако е, вземем само член едно, приложимо право, има доста спорни моменти, е, тогава член 20а трябва да се разгледа. Има изменения от госпожа Ниблер, госпожа Гало, които върват в една и съща посока и мисля, че бихме могли да постигнем споразумение по тях. Проблем представлява, искам да кажа съвсем открито, измененията на колегата Карим, колегата Уолис по член 21, алинея 2. Там се орежда процедурата на екзекютър, на администрейшън по британското е, право. Тук е, трябва да бъдат оставени тези неща. Има предложения те да се заличат, защото е, би се получило противоречие с британската правна система, но така както госпожа Уолис и, госп... и господин Карим, тези изменения отиват твърде далече. Така че ако не се прилага британско право, обаче има а, имущество в Великобритания, имам предвид недвижими имоти, то тогава примат трябва да има европейското право. Може би малко непрецизно се изразявам, обаче в крайна сметка до там ще се стигне. Мисля, че техните предложения за изменения изменения са отива твърде далече. И така, че член 21 алинея 2, нека да оставим в текста, предложен от комисията. Сега искам да кажа, че имаме изслушване, където ще бъдат обсъдени проблемите. Аз мисля, че има недоразумения. Те бяха недоразумения и трябва да ги обсъдим а, с специалистите. Аз искам да посоча, че тръстовете, за които става дума, е, имам предвид е, е, завещанията при смърт, те трябва да бъдат разглеждани и трябва ясно да се посочи, че формулировката трябва да се изясни по проблема за автентичните актове. Тук има изменения, внесени от госпожа Гало и други колеги. Мисля, че що се отнася до текста, мога да се съглася, например, с това, което е предложила госпожа Гало – е, че трябва да се избягват недоразумения, обаче в е, съображенията трябва да се внесе корекция, що се отнася до е, прехвърлянето на остатъчното действие. Това са всъщност проблеми, които е, наблюдаваме и в други случаи са понятието акт, автентичен акт. Е, за него няма иде, еднозначна правна дефиниция в Европа и няма какво да критикуваме преводите като погрешни, а трябва да посочим, че е, в е, различните правни системи е, има доста несъответствия по отношение на прилагането на това понятие. Сега, Що се отнася до процесуалните въпроси, аз мисля, че тук правилно се посочва, че Хакската конвенция трябва да се има предвид, не трябва да се създават допълнителни проблеми, като трябва да се посочи, че за договори за определене на наследници, това също трябва да въжи. И искам още да посоча, че всъщност съм оптимист, че този регламент ще доведе до добър резултат. До края на годината ние ще трябва да приключим работата по него. Ние се споразумяхме на 10-11 октомври тук в комисията да вземем решение поради факта, че трябва да имаме формално основание за водене на следващи разговори с съвета. До сега тези разговори бяха неформални, на приятелска основа, обаче трябва да имаме формално основание, за да можем до края на годината да внесем корекции по някои точки. Както казах, аз съм оптимист, защото сме обединени по основните решения, а по другите точки до голяма степен а, разминаванията се дължат на нюанси и на а, непрецизност на формулировката. Благодаря. Благодаря на докладчика, колегата Лихтенбергер. Искам съвсем накратко да благодаря на колегите за чудесното сътрудничество и също така за много балансирания подход към темата. Благодаря. Виждам, че няма други изказвания. Комисията се присъединява към казаното от госпожа Лихтенбергер. Така приключва разискването по тази тема. Преминаваме към гласуване сега. Точка 7. Това е докладът на Макарти. Докладчикът не е тук, но господин и ще вземе отношение. Ти правилно посочи, колегата Макарти не е тук, той ме помоли да кажа следното, а именно, че тя предлага и изглежда го е съгласувала с другите политически групи. Е, в параграф 13 ден нов, е, това е нейното изменение 17, в изброяването, та, където става дума, че трябва да има програми, които да включват е, адвокати и малки и средни предприятия, т.е. след адвокати да се прибави нотариуси. Аз мисля, че това е съгласувано с всички, така че е, в крайна сметка ние бихме могли да гласуваме амблок целият доклад. Добре, казва председателя, тъй като няма възражения, бихме могли да направим така и така нека да гласуваме амблок по целия доклад, който е за, да вдигне ръка, против, никой въздържали се, значи докладът се приема единодушно. Преминаваме към доклада на Викстрем, свързан с бю, проекто бюджета. Има ли е, коментари от докладчика? Моля, колега Викстрем. Благодаря, господин председател. Искам да направя съвсем малобройни, кратки забележки. Първо искам да благодаря на колегите, е, които направиха предложения, докато работихме по доклада. Категоричният ми приоритет е да отстояваме мнението на Европейския съд, за да не вредим на неговата компетентност. Освен това, аз искам категорично да подкрепя предложението на колегата Белингуер за съвместна европейска е, култура на съдебната практика, е, чрез съвместно обучение на правниците. И накрая колежката Диана Уолис предложи да има 12 временни е, съдебни референта, тъй като предложението беше направено само преди няколко дни, е, то не е включено в предложенията. Независимо от това обаче искам да помоля всички колеги, които проявяват интерес, да кажат мнението си по това предложение или по други предложения. Нямам какво друго да добавя. Добре, имате ли изказвания. Ако не, аз ще направя един коментар. Доколкото чух е, това през миналата седмица, аз е, бях доста развълнуван и за мен има проблем. Значи ние първо трябва да вземем първо политическо решение. Имаме също така и предложение по съдебната реформа и след това е, трябва да вземем решение по бюджета. Впечатлението ми е, че се действа обратното. Първо проекто бюджета и след това ще вземем решение по съдебната реформа. Но доколкото разбирам правилно, аз получих докладчик имейл от колегата Уолис. Не става дума за съдебната реформа, а става дума за много острата ситуация на натовареност в съдилищата. И аз казах, че ако ние днес вземем такова решение, ние сме всъщност в самата бюджетна процедура и е важно е да се посочи, че с законовите правните въпроси, които трябва да разглеждаме сега, конкретните предложения на СЕС, това не е свързано с тях. Докладчикът миналата седмица посети съда и тя там е получила впечатление, че са ни необходими тези допълнителни места, за да можем да свършим нашата работа. Така че аз от оттеглих резервите си, въпреки че в контекста на това как трябва законодателно да се реши, първото ми впечатление беше, че е, нещата като че ли не са много разбираеми. Имате ли други коментари по този доклад? Няма. Значи сега ще имаме ли разделно гласуване или ще гласуваме, е, да гласуваме по-отделно или да гласуваме доклада Анблок? Добре, е, значи гласуваме доклада Анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Никой? Значи докладът се приема. След това преминаваме към доклада на Масталка. Става дума за специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза. Има ли против? Не. Въздържали се? Не. Значи докладът се приема. Втори доклад на Масталка за а, възможности за риболов. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? също се приема доклада. И сега доклад на Карим и той е, създава проблеми, защото докладчикът не е тук. Аз е, искам да попитам дали можем все пак да гласуваме по този доклад. Значи става дума за кодификацията. Добре, ще гласуваме сега за кодифицирания текст. Става дума за екологична тема. Кой е за, против, въздържали се, Приема се. И сега онлайн гемлинг. можем ли да гласуваме или не? Секретарията казва, че можем да гласуваме. Значи комисията гласува. Започваме с изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Изменение едно за, против, приема се. Изменение 2 за, против, отхвърля се. Изменение три за, против, още веднъж за, против. Приема се. И е, защо отпада? Защо трябва да отпадне? Значи, аз като че ли не ви разбрах. Отпада, отпада само ако се приеме едно. Да, добре, ясно, ясно, отпада. Сега, изменение 6 и 7, кой е за? Против, приема се. 5 също, по тази схема е отпада. Изменение 8 за, против, приема се. Изменение 9 в две части. Първа част, кой е за, против, отхвърля се. Изменение втора част, 9, приема се. 36 на госпожа Кастек за, против, приема се. 10 на госпожа Лихтенбергер отпада, 11 на госпожа Лихтенбергер за, против, отхвърля се. 12 на госпожа Лихтенбергер за, против, отхвърля се. 13 също на госпожа Лихтенбергер за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. След това 16 на господин Борис за. Против. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Още веднъж за. Против. Приема се. Изменение 20 на господин Мандърс. За, против. Отхвърля се. 22 на господин Борис. За, против. Приема се. 21 отпада. 23 за, против. Отхвърля се. 24 за, против. Отхвърля се. Компромис 2 за, против. Приема се. След това 27 на господин Борис за, против, отхвърля се. Компромис 3 за, против, приема се. 31. Изменение 31 за, против. Още веднъж за, 31. Кой е за? Против. Е, приема се. 32. За. Против. Приема се. 30 отпада. Компромис 4 за. Колега Вандърс, моля. Благодаря, господин председател. Аз предлагам разделно гласуване по първата линия, когато се спазва субсидиарността в областта на хазарта. Мисля, че говорим само за електронно хазартни игри, където няма граници. Тук има противоречие. Затова е разделно гласуване. Първа част и втора част. Ако първата част отхвърли, тогава можем да подкрепим втората част. Okay, also wie vorgeschlagen vom Kollegen Manders erst. Както предложи колегата Мандърс, по първа част гласуваме кой е за, против. Значи, още веднъж, първа част, кой е за? Против. Приема се. Сега втора част за. Кой е за? Против. Още веднъж. Втора част на изменение 34. Значи всичко, освен частта, която господин Мандърс иска да се заличи, кой е за? Кой е против? 11 са против. Значи, всъщност ние приемаме това, което господин Мандърс предложи да бъде изключено, значи в двете случаи имаме отхвърляне. Така. Гласуваме по становището като цяло за, против, въздържали се, приема се. А я, стоп. Секретариатът ми посочва основателно, че не е толкова просто, както си представяме и ще трябва да гласуваме по другите изменения. Първо ще гласуваме по 34. Кой е за? Против? Въздържали се? Значи отхвърля се. След това изменение 33 на Имбрасъс. За? Против? Отхвърля се. 35 на господин Паксъс. За? Против? Също се отхвърля. И сега още веднъж ще гласуваме по становището като цяло за, против, въздържали се, приема се ясно. Благодаря ви. След това имаме гласуване по правно основание. Това е приключено. Кодификация също сега. Преминаваме към заседание при закрития врата. Трябва да прекъснем за две минути, за да бъде извършена необходимата.